Dear uh, Vice President of the European Parliament. Уважаеми господин заместник председател на Европейския парламент, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на националните парламенти, дами и господа. За мен е чест да ви приветствам тук в качеството си на председател на Комисията по правни въпроси на нашия форум през 2015 година, форум за гражданско право и правосъдие. Нашето събитие е организирано съвместно с отдел, занимаващ се с политическите въпроси. Тук са поканени членове на националните парламенти, членове на Европейския парламент, както и представителите на научната и академична среда, за да ам, обсъжат темата за гражданското право и правосъдие в Европа. Темата е много интересна и частното международно право също е важна част от цялостното законодателство. Има много хора, които живеят в няколко държави членки или работят в една, живеят в друга или пък създават семейства в които двамата партньори са с различна националност. Много често се забравя, че гражданите много често биха се сблъскали с гражданското законодателство на дадена държава членка, отколкото с наказателно-правната му част. Европейският съюз и най-вече Европейския парламент се опитва да се справи с това предизвикателство и да очертаем основните стъпки, които могат да доведат, доведат до, до създаването на съответната правна рамка. Има и примери свързани с регламента Брюксел 1, с който се премахва изискването за с екзекватурата и по принцип процедурите се упростяват. Не трябва обаче да изпадаме в заблуждение, че всичко е перфектно. Много проблеми все още съществуват. Ам, необходимо да се опростят административните процедури за гражданите, а, които пребивават или работят в различни държави членки. Има много проблеми, те трябва да бъдат разрешени. Благодаря на всички тук за тяхното присъствие, особено благодаря на тези, които ще трябва да следят нашето заседание по интернет поради строгите мерки за сигурност в нашия парламент. Сега ще дам думата на господин Валкарсел Сисо, който е заместник-председател, отговаря за отношенията с националните парламенти. Искам да приветствам и заместник-председателя на ам, Комисията по правни въпроси, госпожа Фивна. Уважаеми Господин председателю на Комисията по правни въпроси, дами и господа, за мен е голяма чест да съм тук сред вас и да обсъждаме тази така важна тема, която може да доведе до улесняването живота на нашите граждани. Аз отговарям е, за отношенията с националните парламенти. Днес имаме тук 13 колеги, които са членове на националните парламенти и 36 представителя, членове и служители на националните парламенти от 19 различни държави членки Белгия, Австрия, Харватия, Кипър, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Добре дошли на всички. Освен това, има 8 председателя и заместник председателя на съответните правни комисии. Благодаря и за това, че имам възможност да говоря с представители на националните парламенти е, по тази така важна тема. Такава между парламентарна среща е много важна и много а, полезна за всички. И, има разделяне на правомощията между а, националните а, парламенти, Европейския парламент. Има и правомощия в областта на правото. Европейския съюз чрез инструментите за хармонизиране на законодателството има възможност да действа. Важно е да има баланс между евро действията на европейско и на национално ниво. Свободното движение на капитали и а, хора ам, става все по-интензивно и доведе до това, че ам, има все повече трансгранични ам, връзки и отношения. Необходимо е да се създадат мостове между различните правни системи. Е, съвсем ам, Съзнателно използвам тази дума мост между отделните правни системи, защото трябва да бъдат взети предвид традициите и културите на отделните държави членки и те да бъдат хармонизирани. Тази година наш, нашият форум ще се занимае с частното международно право. Международното частно право се занимава с това, кои норми се прилагат, е, когато има ам, някакво ам, стълкновение между а, правните а, системи на а, две държави членки, международното частно право все пак по своята същност е национално частно право, защото има собствени норми, собствени разпоредби и и това може да доведе до конфликти, когато трябва да когато се стигне до стълкновения между две правни системи. Има много международни спорове, които трябва да се разглеждат от или не трябва, а по-скоро се търси възможност а, да се разгледа от съда в тази държава в членка, в която ще бъдат извлечени най-големите ползи или така нареченият форум шопинг. Когато има такива трансгранични спорове, трябва да се намери начин те да бъдат а, разрешавани по най-справедливия начин. Между 2012-2014 година бях председател на Комитета на регионите и имах честа да ръководя институция, която ам, се ам, описва като ам, пазителка на ам, законодателството. Европейския съюз не трябва да действа извън дадените му а, правомощия. А, институциите трябва да действат ефективно на всяко едно ниво а, и да работят в интерес на европейските граждани. Работи се в две насоки, що се отнася до тази концепция могат да бъдат ограничени правомощията на Европейския съюз от една страна, а от друга страна принципът трябва да доведе до това Европейския съюз да предприеме определени действия, така че да бъдат предприяти и мерки на национално и регионално ниво. Дами и господа, убеден съм, че сътрудничеството между отделните нива на управление трябва да се състои още преди да бъде прието законодателството и този форум е една отлична възможност за това. Обеден съм, че трябва да се действа на европейско ниво в областта на гражданското право, но не трябва да забравяме, че трябва да има баланс между а, тези а, разделени правомощия. Трябва редовно да се извършват проверки и това най-вече се отнася до семейното право. Държавите членки трябва тук да имат или в областта на семейното право е, държавите членки са прехвърли много по-малко правомощи, отколкото в други области на гражданското право. Е, понякога е невъзможно да се упражни някакво влияние е, върху е, действата на национално ниво и тогава е трудно да се постигне сближаване на законодателните разпоредби. Така че отново казвам, трябва да се построят мостове между отделните правни системи. В договора е посочено, че балансът е много щекотлив. Дава се възможност на държавите членки 6 месеца след приемането на мерки на европейско ниво да има възможност да предотврати цялостното гласуване. Необходимо в член 81 е посочено, че Европейския съюз трябва да осъществява правно сътрудничество по гражданско-правни въпроси. В член 31 са цитирани всички части на гражданското право и се казва, че парламента и е, съвета трябва да предприемат е, съответните мерки, за да могат е, да гарантират взаимното признаване между държавите членки на съдебни решения и тяхното изпълнение, уведомяването и предоставянето на е, съответните документи на, други, на друга държава членка, когато е, има стълкновение между отделни норми, да се е, търси е, баланс, премахването на пречки, е, свързани с е, гражданско с гражданските производства. Този форум за гражданско право и правосъдие има за цел да улесни живота на гражданите. Вече споменах член 81, който има за цел да обхване много различни аспекти. Всеки законодателен акт, който се подготвя, е част от документите, които е, се представят пред националните парламенти и това е задължение съгласно член 12 е, от договора за функционирането на Европейския съюз. Освен това, националните парламенти имат право на възражение срещу решения в определени области на семейното право при дела с трансграничен елемент. Искам още веднъж да повторя. Такива решения могат да бъдат постановявани само по общия правов ред, е, когато нито един национален парламент не предяви възражение. Ние знаем, че в крайна сметка националните и регионалните компетентни органи са онези, които следва да прилагат европейското законодателство съдебната система, публичните органи просто са по-близко до гражданите и те са тези, които трябва да вземат решения при спорни случаи, когато става дума за спорове с трансграничен елемент. Поради това, според мен е изключително важно членовете на Европейския парламент да сътрудничат с националните парламенти. По тази причина беше организиран и този форум Гражданско право и правораздаване в правната комисия на Европейския парламент при участие на представители на националните парламенти. Смисъл на тази проява е да се канят хора от научните среди, които могат да изложат проблемите, които възникват в практиката и да инициират дискусия с членовете на Европейския парламент и членовете на е, националните парламенти, за да се установи как в бъдеще законодателната дейност на европейско регионално или локално равнище може да бъде подобрена. Радвам се много, че днес всички последвахте нашата покана, защото това гарантира успеха на нашия форум. Благодаря ви за вниманието и искам да се извиня на преводачите, че говорих доста бързо. Thank you, Vice for your words. Председателят, благодаря, господин заместник председател. Сега приветствам с добре дошла госпожа Инесе Либина Егнере, която е тук от името на Латвийското председателство на съвета. Госпожа Либина Егнере е заместник-председател на Латвийския парламент и заместник-председател на Комисията му по правни въпроси. Имате думата. Уважаеми колеги, членове на парламента, уважаеми представители на научните среди. За мен е чест днес да ви представя програмата за работа на латвийското председателство в областта на гражданското право. Първото латвийско председателство поема штафетата, след като новият Европейски парламент и новата комисия бяха учредени. Така че за нас е предизвикателство да поемем водеща роля в рамките на новия законодателен цикъл. Увеличаващият се брой на лица, които се ползват от правото на свободно движение на хора и капитали в съвременна Европа, води и до <clears throat> увеличаващ се брой на гражданските дела с трансграничен елемент тази област на правото, международното частно право, все по-силно се обвързва с економическия растеж, както и с развитието и укрепването на вътрешния пазар. Ето защо, според латвийското председателство, насърчаването на растежа в Европа трябва да залегне сред приоритетите ни, а това предполага и насърчаването на идеята за справедливост, за растеж в областта на правосъдието. Като се има предвид този приоритет, вече работим по няколко актуални законодателни инициативи в областта на гражданското и дружественото право. Регламентът за публичните документи, е сред основните ни приоритети. Европейските законодатели трябва да направят всичко, което е по силите им, за да намалят бюрокрацията и да упростят свободното движение на хора в Европейския съюз. Упростяването на режима за разпространението на публични документи е важен принос и стъпка напред. Разискванията по регламента на съвета за публичните документи бяха дълги и сложни. Към края на 2014 година министрите на правосъдието на държавите членки се договориха за по-предпазлив подход. Бе решено приложното поле на регламента да се ограничи така, че да обхваща само документи за гражданско състояние. Този по-предпазлив подход даде възможност за постигането на напредък. Когато практиката покаже, че регламентът допринася за изпълнението на първоначалната цел и улеснява живота на европейските граждани, то ще обмислим въпроса за разширяване на приложното му поле. Друг въпрос, който предизвика разисквания в съвета, беше въпросът за външната компетентност, най-вече в светлината на неодавнашното решение на съда едно наклонена черта 13. Латвийското председателство цели да постигне частично споразумение по текста на 13 март, когато ще се срещнат министрите на правосъдието. Съветът междувременно продължава да работи активно. Уверена съм, че латвийското председателство ще стигне до споразумение по време на съвета през юни, като така ще дадем възможност и за започването на преговори с парламента. Друг приоритет на латвийското председателство е преразглеждането на регламента за европейска процедура за исковете с малък материален интерес. Друга крачка напред която ще улесни съдебните, воденето на съдебни спорове с трансграничен елемент. Най-вече като се вземе предвид технологичният прогрес в рамките на съдебните системи на държавите членки. Министрите на правосъдието постигнаха споразумение за позиция на съвета в края на 2014 година. Готови сме да започнем преговори с парламента. Планове има и за официалното одобряване на регламента за обявяване в несъстоятелност – Удовлетворени сме, че Европейският съюз скоро ще има съвременна правна рамка за процедурите по обявяване в несъстоятелност с трансграничен елемент. Рамка, която е приспособена към нуждите на съвременната економика. Работата на европейските законодатели по този регламент бе изключителен пример за ефективно и ползотворно междуинституционално сътрудничество. Към момента тази работа е доказателство за способността ни да намираме намираме бързи решения, насърчаващи растежа на Европа. Европейският съюз обсъжда и възможностите за създаването на общо европейско право за продажбите. Обсъжда ги вече от доста време насам, но до момента работата по този въпрос не бе успешна. След оттеглянето на съответното законодателно предложение, Европейската комисия в работната си програма за 2015 година обяви, че ще има изменено предложение за цифровите договори. С цел да допринесе към работата по този въпрос, въпрос латвийското председателство проведе разисквания в рамките на неофициалната среща на държавните и правителствени ръководители в Рига на 30 януари. Министрите, комисарят и председателят на Комисията по правни въпроси господин Свобода обсъдиха най-подходящите решения за бъдещата работа по този законодателен акт, така че електронната търговия да помогне на гражданите и бизнеса да улеснят процедурите по продажбите. Трябва да подчертая също така, че правната рамка трябва да отговаря на потребностите на физическите лица и деловите среди, така че те да постигат по-добри резултати. Ще се спра и върху въпроси, свързани с семейното право. То не е част от идеята правосъдие за растеж, но е също много важен въпрос и ще бъде подробно обсъдено по-нататък днес. Латвийското председателство полага сериозни усилия за постигането на бързо споразумение по предложените решения относно 8-те присъединявания на трети държави към Хакската конвенция за отвличането на деца. Към момента 8-те предложения са единствените въпроси, свързани с семейното право, които активно се обсъждат от съвета. Но предстои и нова вълна от преговори за разводите с трансграничен елемент, родителската отговорност, както и брачните имуществени режими. А що се отнася до дружественото право, разговаряме за директивата за правата на акционерите, както и за директивата за едноличните дружества с ограничена отговорност. Нека подчертая, че въпросите свързани с частното право са много важни за всеки един европейски гражданин, тъй като засягат всеки един аспект от ежедневието и от личния ни живот. За това трябва да направим всичко възможно, така че дейностите на бизнеса и на потребителите с трансграничен елемент да са обект на достатъчни гаранции. Мобилността в рамките на Европейския съюз трябва да бъде улеснена за нашите граждани. Те трябва да имат правна сигурност, що се отнася до създаването на семейство и други аспекти, свързани с това. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че днешният семинар ще допринесе за постигането на целите, които изложих. We can благодаря ви, госпожо председател на съвета. Сега ще преминем към първата сесия. По-малко бюрокрация за мобилните граждани. Давам думата на професор Ян фон Хайн от университета в Фрайбург. Имате думата за встъпителни думи в рамките на тази първа сесия моля да се вместите в рамките на около 10 минути. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Нека да ви благодаря за поканата да участвам на този форум. За мен е чест да ви представя проучване, на което съм съавтор. Моята колега от университета в Йена се извинява, че не може да е тук, защото е в университета в Сидни в момента. И за това ще трябва да се примирите с мен. През 20 век повечето разпоредби от частното международно право могат да се намерят в съответните национални правни норми. However, the Europeanization of private Европеизирането на частното право също а, води до проблеми. Ам, този, тип този тип законодателство не е кодифицирано, ами е разпръснато в различни правни инструменти. Повечето източници на частното международно право са ам, законодателните актове на Европейския съюз. Има около 15 регламента в момента, които се считат за добри. Правните правила обаче, правните разпоредби са разпръснати в различни правни актове и това води до а, известни безпокойства. Не цели области от международното частно право са обхванати от вторичното законодателство, като например дружественото право. Но има много важни въпроси, които не са обхванати. Законодателство за агенциите, отделни види, видове споразумения и други. На второ място, частното международно право не се свежда само до спазването на а, определени правила, съдържа и обща част, която включва правни принципи, които определят разпоредбите, които се прилагат а, по различни правни въпроси. Да речем, когато има двойно гражданство, това нещо не е не уредено в този тип законодателство. Има и друг пропуск, който е свързан с прилагането на международните конвенции. На следващо място, друг пропуск е свързан с това, че има много повторения. Например, Ровуа или ем, публичните взаимоотношения, или има и други ем, видове правни норми, които се срещат само в някои държави членки, да речем Испания или Обединеното кралство. А, но понякога дни същи а, въпроси са регламентирани многократно и това води до проблеми. Когато правилата не са съставени последователно, това също води до проблеми. И това е случая с Рим 1 и Рим 2, например. Тези проблеми са довели до оживен дебат и до нуждата да се говори за Европейски кодекс – обхващащ частното международно право. О, крайната цел ам, на законодателния процес в Европейския съюз а, трябва да цели създаването на Европейски кодекс по частно международно право. Европейския съюз трябва да провери дали кодифицирането на а, настоящите правни инструменти могат да бъдат обхванати. В момента кодифицирането обхваща различни, ам, различни области в един тип законодателство. Има обаче и значение по какъв начин е определена правната среда в по-широк смисъл да има право на избор на приложимото право или има международна гражданско-правна процедура. Кодификацията Кодифицирането може да се свежда и до две основни ам, области – Първото предимство на един съобхватен кодекс се свежда до това, че той ще бъде много прегледан. Трябва да има постепенно сближаване на разпоредбите, свързани с частното международно право и частното международно право на, на трети страни, що се отнася до постановяването на решения. Може да се улесни прилагането на законодателството на практика, като то бъде по-достъпно. На следващо място, е, кодифицирането на частното право ще улесни решаването на много спорове. Не могат да бъдат обхванати всички правни области, защото по някои щекотливи въпроси няма консенсус. Да речем нарушаването на личните а, права или някои аспекти, свързани с корпоративното право. Някои държави членки вече са членове на международните конвенции и Европейския съюз не може едностранно да се откаже от тях Друго предимство на този кодекс е когато има стълкновителни норми или такива, които се повтарят, ще могат да бъдат избягвани, като ам, бъдат включени в общата уводна част. Трябва да се търсят по, ам, по-добри решения. Има и други предимства, но не трябва да забравяме и недостатъците. Няма общо, законодат... Няма общо законодателно правомощие в момента. Това го чухме от заместник-председателя. Той каза, че се прави разлика между частното право и отделни аспекти на семейното право. Ние искаме да има привеждане в съответствие с общата законодателна процедура, когато е, говорим, да речем, за разпоредбите, свързани с непозволеното увреждане и други. Когато говорим за общите принципи на международното частно право, се прави опит да се обхванат и двете области. И се стига до, понякога до проблеми от технически характер. Дания, Обединеното кралство и Ирландия също представлява част от проблема, тъй като те понякога не участват в съдебното сътрудничество. Има регламент, който се прилага само в 16 държави членки но ам, трябва да кажа в допълнение, че има някои а, пречки, а, свързани с регламента. Все още липсва опит, а, свързан с тяхното изпълнение може да се очакват и някои положителни развития, свързани с достъпността и ам, сближаването на отделните правни норми. Европейският кодекс не е единственият начин този общ кодекс може да доведе до кодифициране в други области, като семейно право, семейна собственост и така нататък. Обединеното кралство и Ирландия могат все пак да решават за всеки един случай дали да се позовават на съответните регламенти или не. Трябва ам, освен да се има предвид, че ако има един съобхватен кодекс, ще има по-малко опозиция, отколкото ако се приемат различни регламенти. С този кодекс се цели да се създаде законодателство от типа Рим 0. Но по друга страна ще е трудно в такъв кодекс да се заложат общи принципи. И така всичките предложения имат и своите силни и слаби цени, силни и слаби страни. Това е един постепенен процес. Ние предлагаме три стълба, чрез които ще се постигне един по- плавен период към преминаване към един общ кодекс. Трябва да се запълнят много от пробойните, които съществуват в момента. Полагат се усилия за създаване на единни правила, свързани с прилагането на правните норми в международен мащаб. Необходимо е да се а, постигне обединяване на различните правни инструменти, така че те да бъдат прилагани по последователен начин. Третият стълб а, съдържа редица мерки, които имат за цел да изградят ин, а, междуинституционалната рамка. Uh, me, could... Извинявайте, бихте ли приключили? Uh, Uh, to monitor the application of European private international chambers for private international law, both at the е, трябва освен това да се извършва наблюдение е, на прилагането на разпоредбите на частното международно право. Необходимо да се създаде процедура, е, която ще даде възможност да се правят връзки между кодексите на отделните държави членки и е необходимо да се извършва обучение на съдии, магистрати и всички други, които са заети в съдебната система. Ние предлагаме този модел от три стълба, което ще доведе до една правна рамка за международното частно право, което може да доведе в дългосрочен план до създаването на един всеобхватен кодекс. Председателката, благодаря господин професор. Въпреки, че бяхте малко по-пространствен, изложението ви бе много интересно. Веднага ще дам думата на следващите оратори. Добре дошъл на професор Пьер Кале от Пари Сюд и на господин Майкъл Кланси, адвокат от правната асоциация на Шотландия. Кой от вас би желал да започне? Професор Кале. Е, Благодаря, госпожа председател. Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест да присъствам тук и целта на моето изложение е да анализирам предложения регламент за приемане на публични документи. Става дума за три е, актова, е, които са в основата на този регламент. Първо премахване на регализацията и след това разработка на единен формуляр. Първата точка, на която ще се спра малко по-дълго, дълго, това е, е премахването на легализацията. Защо е, всъщност е направено това? Нека да си спомним какво представлява легализацията. Това е формална процедура, която удостоверява автентичността на публични документи. Става дума за съдебни е, решения, за актове за раждане и така нататък. Всъщност легализацията е един доста дълъг процес и в Европейския съюз всички е, държави вече са е, страни по Хакската конвенция и тя заменя е, легализацията с една проста процедура, а именно поставянето на постил. Това е една процедура, която може да се използва от държавите членки до някъде гратис за някои процедури и разходите вече е, зависят, ако има такива, от е, вида на е, легализацията и апостила. Става дума за изготвяне на публични актове, на публични документи в други страни и премахването на легализацията вече се прилага и в е, Европейския съд, що се отнася до автентичните актове и съдебните решения. Всички регламенти Брюксел, Брюксел 1, Брюксел 2 предвиждат в приложното си поле да не се прилага повече процедурата на легализация. Премахването на тази процедура е, е плод на международна конвенция, подписана от държавите членки е, Е, става дума за е, Международната е, комисия по публични актове и там се предвижда премахването на легализацията. Трудността е, че имаме множество международни конвенции, които са ратифицирани от определен брой държави членки. Никога всички държави членки не са страни по всички тези конвенции. Конкретно, един гражданин на Европейския съюз, когато трябва да изготви документ в друга държава членка, той трябва да търси дали има текст, който съдържа възможност за легализация, примерно на акт за раждане, и дали този текст е, е приложим в е, държавата по происход и в държавата, където той иска да му бъде издадена акса. Например, е, ако той иска да издаде такъв акт в Гърция, в Италия, в Гърция, трябва да постави. няма да има трудности, но ако е в Полша, тогава ще се изисква апостил, защото не всички държави членки са страни по съответната конвенция. И целта на този регламент е да се генерализира тази процедура във всички държави членки. Тела предложение представлява истинска крачка напред, упростява живота на европейските граждани, които имат нужда да издадат в друга държава членка някакъв автентичен акт, публичен документ и също така разноските, свързани с апостила, те не са много високи е, но в случая те ще бъдат намалени и най-вече е, ще даде възможност за печелене на време за по-бързо изготвяне на автентични актове и публични документи. Рискът е да се размножат е, неистинните документи на територията на Европейския съюз. Този риск на мен не ми се струва реален по две причини. От една страна, както вече показах, премахването на процедурата на легализация между държавите членки на Европейския съюз вече се прилага за някои документи и в някои държави. И аз не мисля, че това ще доведе до увеличаване на оборота на неистинни документи в Европейския съюз. Втората причина Конвенцията за апостилите наистина има механизми за борба срещу измамата. Цялата система на борба срещу измамата се е, базира на факта, че държавата, която издава апостила, поддържа регистри и е, в тези регистри може да се е, направи справка дали апостилът е истинен или не. Сега, по чисто лингвистичните въпроси има е, твърде е, много малко лица, които правят подобни справки в регистъра. И накрая предложението за регламент ще даде възможност по-добре, отколкото сега може би, да се олавят наистини документи в Европейския съюз, защото този акт се базира на административно сътрудничество при установяване на истинността на даден акт, е, на сътрудничество между централните органи. Лицата винаги могат да направят справка за истинността на акта. Това административно сътрудничество функционира добре и това може би по-добре е, ще противодейства на измамата, отколкото системата на апостилите. Това предложение за регламент съдържа два недостатъка. Първо, материалното приложно поле и е, става дума за един списък на публични документи, в който не всички типове публични документи фигурират. Аз мисля, че трябва да фигурират всички съдебни решения, всички актове по гражданско състояние, е, автентични актове. Защо? Защото не всички е, автентични актове не са освободени от легализация, ако не фигурират в този списък. Така че, ако остане в сила това предложение, например, едно решение по наследство ще бъде освободено от легализация, както и да речем документ, който удостоверява семейно състояние и други брачни обстоятелства, ще трябва да му бъде поставена по стил. Регламентът е, Брюксел не предвижда никаква процедура, която да даде възможност на компетентен орган на държава членка, която има е, съмнения за истинността на автентичния акт, да провери неговата автентичност. И е, в е, предложението за регламент има предложения, които препращат към всички европейски регламенти, които съдържат подобни разпоредби. Съвсем набързо ми позволете да кажа няколко думи за е, изготвянето на многоязичен формуляр. Става дума за документи за гражданско състояние, като например актове за раждане, за брак и така нататък. И е, във всяка държава членка има такива публични документи и е, те могат да бъдат предоставени в еквивалентна форма с помощта на този е, многоязичен формуляр. Това не е нещо ново. Е, например, в регламента за наследствата се предвижда е, нещо подобно. Не замества всички документи, но това е един еквивалентен европейски документ, който може да замени вътрешно държавните документи, ако гражданинът желая това. Принципът на този многоязичен формуляр е да опрости въпроса с превода и дори да премахне необходимостта от превоз. ако имаме унифицирани понятия в акта, няма да бъде е, необходим превод. Но обаче във всички случаи тези понятия трябва да бъдат признати в е, национално правните системи. Тук възникват някои въпроси. Този формуляр първо трябва да остане опционален. Важно е да се запази е, капацитета на националния документооборот оборот защото все пак има разлика между отдалните правни системи на държавите членки на Европейския съюз. И сега, приключвайки, искам да посоча, че този документ няма смисъл да удостовери някакъв факт, да речеме акт на раждане или свидетелство за съдимост, така че тук в случая е много важно как ще бъде формулиран документа. И в случая не може да се използва само стандартен формуляр, така че ми се струва, че автентичните актове във Франция няма да могат да попадат всички в тази група. Става дума за а, условие, което се прилага само върху прости актове, които доказват само даден факт, да речеме акт за раждане. Благодаря, професор Кале. Благодаря за това, че е, почти спазихте регламента за времето, което ви беше отделено. Е, Давам думата на господин Кланси. Заповядайте. Uh, um, Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро, госпожи и господа. За мен е удоволствие да присъствам на днешната проява, посветена на дейностите на гражданите с трансграничен елемент и тях, улесняването на тези дейности. Това улесняване е в основата на учредителните договори, но то е задължение не само по договора проява и на здрав разуме. Що се отнася до регламент 228 от 2013 година, то знаем, че начало на работата по него бе поставена през 2004 година, когато бе изготвен план за действие. През 2009 година бе изготвено законодателно предложение за легализирането на официални документи. Европейският парламент предложи въвеждането на по-упростена система. Както каза колегата преди мен, тя вече се прилага в някои области. През 2010 година бе издадена зелена книга за намаляване намаляването на бюрокрацията и улесняването на документа оборота. В края на този процес Европейската комисия излезе с законодателното предложение, за което говорим днес. Конвенцията от Хага от 1961 година, конвенцията за апостилите, която премахва необходимостта от легализиране, то тук става дума за премахването на една формалност, съгласно която дипломатическата или консулската служба на съответната държава удостоверява автентичността на документа, удостоверява също така и правоспособността на приносителя. Автентичността и правоспособността се удостоверяват с поставянето на апостил. Приносителят съответно има нужда от този апостил, ако иска да представи документа в държава, където се изисква апостил. Каква е настоящата практика? Апостили се поставят най-вече на официални документи, като актове за раждане, за брак, смъртни актове, свидетелства за съдимост и други. Първоначалното приложено поле на регламента обхващаше подобен списък от документи. Документи, които са с официална доказателствена сила. Сред тях бяха 12 вида документи, като например документи за имуществено състояние, за гражданско състояние или смъртни актове. Предложението съдържа нова гаранция срещу фалшифицирането на документите. Когато има основателни съмнения за автентичността на даден документ, съгласно член 7, държавите членки могат да изискат информация от компетентните органи на държавата, където е бил издаден документът. Това е възможно чрез информационната система за вътрешния пазар или чрез пряка връзка с компетентните органи в държавата членка. Съгласно член 11 се въвежда изискване за многоязични формуляри. Така ще се намалят практически трудностите в рамките на административните процедури, ще се намали бюрокрацията, ще спаднат разходите и гражданите ще имат възможност да реализират своите права в чужди държави. Така, като цяло ще се допринесе до упражняването от страна на гражданите на правото им на свободно движение. Ще се намалят формалностите и разходите. По време на работата по предложението в Европейския парламент бяха внесени редица изменения. Имаше изменения с цел увеличаване броя на документите в списъка Имаше предложение, например, списъка да включва и свидетелства за съдимост. Имаше и предложение за други промени. Предложението се разглежда от април 2013 година. Повечето от делегациите на държавите членки не бяха съгласни с първоначално предложеното от комисията приложно поле така както то бе изменено и от парламента. Затова италианското председателство предложи приложното поле да бъде намалено, така че да обхваща само регистрирани партньорства, свидетелства за брак, смъртни актове, документи за гражданско състояние. както и удостоверения за име. Италианското председателство предложи и решение за многоезиковите формуляри. Те могат да и се използват като помощ при писмения превод. Упростяването на признаването на различни видове документи в Европейския съюз със сигурност може да допринесе за доизграждането на вътрешния пазар, особено когато става дума за удостоверяване на самоличност. Самоличността е основно право Нейното удостоверяване е много важно за редица документи, свързани с имущественото състояние, гражданското състояние, брачни свидетелства и други. За това би било от полза за гражданите и за деловите среди списъкът в бъдеще да обхваща и документи на регистрирани дружества. Но за момента това не се предлага. Има опасения във връзка с евентуалните разходи и натоварването за компетентните органи, които ще проистекат от увеличените искания от страна на държави членки за проверка на документи, в чиято автентичност има съмнения но със сигурност е по-добре да се приеме една по-скромна програма, така както я предлага италианското председателство. А когато се установи, че системата работи добре, може да се говори и за разширяване на приложното поле на регламента. В член 21 се предвижда преглед на всеки 3 години. Тогава може да се провери и дали да се увеличи приложното поле. Ще трябва във връзка с това да се следи за броя на исканията за проверяване на автентичността на документите. Към момента Обединеното кралство поставя около 400 000 апостила годишно. Само 35 000 от тях попадат в обхвата на предложението. Но в други държави членки положението може да е различно. Така че ще трябва да следим какво става по места. А що се отнася до многоезичните формуляри, нямаме статистически данни по този въпрос. Можем да кажем колко души в Обединеното кралство изискват превод на официални документи. Ще трябва да се разгледа и доказателствената сила на многоезиковите формуляри в рамките на процедурите, установени в отделни държави и членки. Към момента има изискване към оригинала на документите да се прикрепя официален превод. Според мен това е един разумен подход. Не е необходимо, според мен, да се изготвя общоевропейска версия на националните документи за гражданско състояние. Един от недостатъците на многоязичните формуляри, които всъщност много ми харесват, е, че някои графи в тях са преведени. Други обаче не са преведени. Възприемат се буквално от оригиналните документи. Би било добре тези транскрибирани графи да се премахнат. Така документът, многоязичният формуляр, ще съдържа само основните факти. Процедурата ще е по-ефтина и документите ще могат да се издават по-бързо. Трябва да се установи по-ясна връзка между това предложение и програмата на Европейския съюз за електронно правосъдие. Предложението за създаването на цифров вътрешен пазар е много важно. Трябва да разгледаме регламента отблизо, така че да сме сигурни, че да няма проблеми с неговото прилагане. всяка една от областите, уредени от това предложение, трябва да бъде обект на обстоен технически анализ от страна на държавите членки. Важно е да осъзнаем също така, че регламентът от една страна може да допринесе за доизграждането на цифровия вътрешен пазар чрез премахването на бариерите пред бизнеса и гражданите. От друга страна, обаче, регламентът е с поставен така, че е повече от полза за физическите лица. В по-голяма степен е насочен към физическите лица. Затова трябва да се разгледат и други възможности за доизграждането на цифровия вътрешен пазар. А що се отнася до конкурентност конкуренцията при предоставянето на професионални услуги, то това може да е бариера пред доизграждането на цифровия вътрешен пазар. За това, може би, ще трябва, освен този регламент, да се разгледат и други области. Не бива да премахваме само една бариера, а да не работим достатъчно за премахването на други. Благодаря на професор Кланси и благодаря на вас и на професор Кале за интересните ви изложения. Както знаете, аз съм докладчик по регламента за официалните документи. Поех това досие от моя предшественик Бернхард Кай. Когато започнах работа, подходих много опростенчески. Според мен нямаше спор в това, че тук в Европейския съюз искаме да насърчаваме мобилността, свободното движение на гражданите и на представителите на деловите среди е и част от постиженията на правото на Европейския съюз. Затова и смятах, че предложението на комисията за премахването на легализирането и на постила, за въвеждането на многоязични формуляри, за упростяването на процедурата по писмен превод и за сътрудничество между компетентните административни органи на държавите членки, може да бъде одобрено много лесно и много бързо от всички институции. Господин Рапкай свърши чудесна работа, тъй като парламентът прие своята позиция през декември 2013 година. Преди повече от година парламентът подсили предложението на комисията. Включихме в списъка допълнителни официални документи. Освен това бяха предвидени допълнителни многоязични формуляри. Премахна се задължението за удостоверяването на превода. Разходите за превод предстои да се поемат вече не от гражданите, а от администрацията. Мисля, че този последен въпрос, за прехвърлянето на разходите от гражданите към административните органи няма да срещне особена подкрепа сред държавите членки. Междувременно установих, че съветът не в никакъв случай не проявява воля за работа. Италианското председателство включи това досие сред основните си приоритети. Опита се да постигне споразумение, но без успех. Надявам се, че латвийското председателство ще приключи работата по досието. Както ни каза госпожа Либина Егнере, тя също храни такива надежди. Приложното поле на регламента ще бъде стеснено. Разискванията за писмения превод продължават. Не знаем кога ще приключат. Разбира се, ще трябва да се проведат и тристранни разговори между парламента, съвета и комисията с цел постигането на обща позиция. Мисля, че сега можем да пристъпим към разисквания. Нека преди да открия разискванията да задам един въпрос. Няма доверие между държавите членки ли? Може би държавите членки не се доверяват на администрациите на други държави членки. Има държави членки, които са се присъединили към конвенцията, премахваща легализирането и апостила. Има и многоязични формуляри, разработени от ICCS. Тези формуляри дори са били одобрени от Европейската комисия. За това не разбирам защо е толкова трудно да се постигне съгласие по това досие, което наистина би могло да упрости живота на гражданите. Гражданите се установяват в други държави за да започнат там работа. Същото въжи и за представителите на деловите среди. А в досието не се предвижда част, отнасяща се до деловите среди. Приложното му поле обхваща само физическите лица. Затова и не разбирам, защо не можем да постигнем напредък по него. Може би и колегите искат да зададат въпроси на нашите гости. Господин Чука се е записал за изказване. Господин Чука от Румъния. Правилно ли произнасям името ви? Заповядайте. Сте корект пронунцат. Благодаря. Вие правилно произнесохте името ми. Благодаря ви за това, че ми давате думата и ви благодаря най-вече за изслушаните до момента доклади, които бяха много интересни и полезни за нас. Аз мисля, а вероятно и моите колеги са на това мнение, че всеки правен инструмент, е, всяка процедура, всяко производство е, трябва да отговаря на изискванията на времето, поради което трябва да се модернизират, за да се спазват актуалните изисквания. Поради това се срещаме и тук на този форум. Трябва да се вземат предвид различни аспекти. Ние говорихме в началото, аз мисля, че господин професорът спомена това, че а, тези регистри, свързани с хакските апостили, не винаги се проверяват, не винаги се извършва справка в тях. Аз мисля, че а, тези регистри е, не създават достатъчно доверие и свидетелство за това, че те е, не винаги се проверяват добре. Разбира се, системата може да се модернизира, но ако твърдим, че проверка се извършва само на базата на документи, възникват различни подозрения по отношение на тези документи и твърдейки това, е, се възлага много голяма отговорност при проверката. Ако, например, публичен акт бъде подправен, може да се окаже, че е, виновното лице трябва да бъде изправено пред съда. Имам предвид лицето, което не е извършило достатъчно добра проверка. Това са лицата заети в публичната администрация. Е, тези хора много често имат дългогодишен опит, имат нужното образование. Във всички случаи една такава проверка не означава в истинския смисъл е, е, експертиза. Ако става дума за подправен документ, наистина отговорността за публичния служител е голяма. Така че ако мислим за подобрение, тук трябва да помислим и за закрилата на тези е, служители в публичната администрация, които извършват такива проверки. И е, това се прави с цел тези хора да могат да се защитят от предявяване на обвинения срещу тях. Освен това, трябва да има национален публичен орган, който да има правомощия за извършване на такава проверка. Аз се опитвам да си представя нещата административно. Как ще се създаде такъв национален орган? Примерно, публичен служител от друга държава получава документ, е, има съмнение в неговата истинност, обръща се към компетентният орган в другата държава членка, която възлага проверката на друга институция, която вероятно е издала този документ. Така поне аз си представям нещата. Това означава, че ще възникне много повече бюрокрация, няма да имаме упростяване, защото всъщност е, решаващ е органът, който е издал документа и е, ще трябва да се върнем назад по пътя и да проследим дали този документ наистина е подправен или не. И този орган ще трябва да потвърди дали е, документът е истинен, дали е автентичен. Аз мисля, че тук проектът е много добър. Разбира се, можем да да осигурим по-добър достъп, да внесем други подобрения. Обаче, мисля също, че трябва да вземем предвид всички останали аспекти. Може би гражданинът вече не трябва да заплаща за апостилите и за легализацията, обаче тези разноски ще се прехвърлят върху публичният орган, който извършва проверката за истинност и който ще трябва да установи контакт с компетентният орган в другата държава. Може би на национално равнище е, има повече институции. Имам, например, предвид службите по гражданско състояние, а и други органи. Ние ще трябва да помислим за всички тези аспекти и е, мисля, че анализа трябва да се извършва от тази перспектива. След това е, Мога да кажа, че накрая ще имаме, може би, добър инструмент. Обаче, пак споменавам публичния служител, който, може би, не във всички случаи има е, достатъчно опит и достатъчно е, образование, за да може да прецени е, поистинността на документа. Обаче, е, е, подправенето днес се извършва на много високо технологично равнище и тогава вече неговата работа се затруднява. Този служител е, който използва, който прилага документа и мисли, че той е автентичен, в даден момент може да бъде обект на обвинение, ако се окаже, че документът не е автентичен. Знам, че тук мненията са разнопосочни. Първо, че трябва да Използвам в тестова фаза документите по гражданско състояние и гражданско-правните документи, за да видим какво можем да направим. Практиката ще покаже какви проблеми ще се появят. Ние обаче вярваме в модернизацията на тази процедура, но все пак някои детайли трябва да се изчистят. Благодаря. Благодаря ви, господин Любретон. Мерси. Благодаря, уважаеми колеги. Аз е, държа да благодаря и на двамата докладчици. Е, искам а, да се обърна към а, професор Кале. Аз а, си спомням а, професор Кале, а, който много млад а, беше а, номиниран за професор в моя факултет и много, радо, много се радвам, че го виждам тук. Сега искам да се спра на регламента за многоязичните формуляри. Тези документи са унифицирани, не само многоязични и е, всъщност е, загрижеността да бъдат достъпни за всички, е, това доведе до създаване на един формуляр. На първо време те няма да заменят националните документи, обаче ние знаем, че Европейския съюз напредва с малки стъпки и може би в края на този процес е, този документ ще е, замести е, националните документи. Аз имам пред себе си някои от тези документи, които се подготвят. Например, декларацията за раждане. Ние не говорим тук за пол, а за полова а, ориентираност. Аз мисля, че някои държави членки а, не приемат тази джендър теория, така че това става един от основните проблеми тук. Това, например, а, е, за което говоря, е свързано с свободното движение на хора. Разбира се, аз подкрепям свободното движение на хора, обаче е, не трябва е, логиката на това свободно движение да се тласка много напред. Най-добрият начин да бъде стимулирано това свободно държание, е, движение на хора е, е чрез създаване на съответни документи и процедури. И аз мисля, че е, държавите и гражданите много отблизо следят този процес. Госпожо Дълмо, сега искам да взема отношение за трансграничното предприятие. Аз знам, че в момента има такива трансгранични предприятия, които оказват натиск върху държавите, за да бъде взето предвид тяхното състояние. И е, точно това трябва да се вземе предвид е, тук. Аз мисля, че вие ме разбрахте. Аз мисля, че е, за мен спазването на националната правна традиция е, се поставя пред е, принципа на свободното движение. И аз искам да направя едно контрапредложение. Аз мисля, че системата на апостилите е добра система, защото дава възможност за уреждане на проблемите на лицата, като се спазва правната традиция на техните страни. Тази система за по силите трябва да се генерализира, трябва да се създаде бърз административен контрол на автентичността на апостилиите и Европейския съюз може да тласне напред този процес и аз мисля, че различията на националните правни системи са богатство, което трябва да запазим и е, които трябва да използваме за облегчаване на ежедневната практика. Благодаря господин Ле Бретон за изразената от вас позиция, която е, наистина е много ясна. Сега ще продължим с е, господин Бута. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам професорите, които говориха по тази толкова важна тема. Това е важна тема за всички, за съвета, за комисията, за Европейския парламент. Всички ние имаме намерение да опростим живота на гражданите в Европа във възможно най-голяма степен, но същевременно с това и този факт трябва да имаме предвид, трябва да бъдем много предпазливи в нашите действия. Не трябва да се предлагат механизми, които по-скоро отслабват позицията на отделния гражданин и го излагат на рискове, които след това трудно могат да бъдат отстранени. Трябва да призная, че съветът наистина зае много ясна позиция по отношение на тези правни документи. Искам този регламент да се прилага и спрямо други актове. Знам, че има трудности в много държави членки. Знам, че във всяко правителство съществува трудност в това отношение. Обаче, мисля, че отстраняването на всякакъв вид е, контрол от страна на държавите членки е нещо неприемливо за нас. Имаме заверки, имаме апостили, всичко това са механизми за сигурност за гражданите, за да могат институциите и гражданите да се ползват с закрила, когато работят с такива документи. Когато вече няма независим орган, който да проверява апостилите или заверките, това в крайна сметка води до несигурност за самите граждани. И аз, например, не мога да работя с документ, който не е заверен от е, съответен компетентен публичен орган. Защо? Защото това представлява сигурно за мен като гражданин. Аз трябва да бъда сигурен, че е, съществува поне някаква възможност е, този документ да е истинен. Е, защо? Защото това са документи, които са част от публичния документ оборот и е, може да бъдат причинени вреди, ако се работи с неистини документи. Така че е, аз е, мисля, че в случая е, трябва да се опроси процедурата, да се намалят е, разноските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 извежда от употреба мрежата на сигурност. Естествено, е, логиката трябва да бъде ясна. Естествено, гражданинът не иска да плаща високи данъци и такси. Той обаче иска по-прости е, процедури, е, не иска да посещава толкова служби, за да му бъде издаден един документ. Знаем, че трябва да се намери златната среда с цел гарантиране на сигурността. Целта трябва да бъде намаляване на разноските, обаче от друга страна трябва да се гарантира сигурност и това трябва да бъде примат пред упростената процедура. Благодаря. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Може би някой от нашите оратори искат да кажат нещо. Професор Кале, аз искам да кажа няколко думи в отговор. Аз споделям изцяло целите, които се посочват тук, именно, че е, премахването на легализацията не трябва да бъде за сметка на правната сигурност. Искам само да посоча три точки, за да очертая перспективите. Първо, има много текстове в Европейския съюз, които е, са заличили легализацията и всички процедури на легализация и апостили. Няма никакъв механизъм на контрол обаче за сметка на това. И за това аз предлагам да се генерализира е, премахването на легализацията и да се създаде система за контрол. Втората точка, която искам да посоча, това е, че липсват справки в регистрите. И е, това всъщност е нещо, което трябва да се извършва систематично, за да се контролират апостилите, да се изготви апостил на компютъра е нещо много лесно. Всеки може да направи апостил в къщи и всъщност е, регистрите са средство за борба срещу измамите и е, тук вече възниква лингвистичен проблем, езиков проблем. Е, такава проверка а, трябва да се извършва в целия свят, защото циркулират апостили, които никой не контролира аз мисля, че е, това е именно средството за борба срещу измамата и за това ми се струва, че в предложението за регламент е, има достатъчно мерки за това. И след това е, контролните механизми трябва да се извършват от публичен орган, е, който е, трябва да бъде централен и който да изпраща е, до страната, която е. е която ще приеме акта или ще издаде акта, за да се е, проследи е, автентичността на този акт. Много е трудно обаче да се извършва оценка, защото няма такава система за контрол и е, наистина има много, много искания за провеждане на такъв контрол. Благодаря ви. Тази сутрин от господин заместник председателя си се очухме, че той иска да гради а, мостове между отделните правни системи и да има а, сътрудничество, свързано с гражданското състояние. Не говорим тук за изместване на националните системи ние разполагаме с субсидиарността. Трябва да се подхожа по такъв начин, че да има последователност в действията и да се зачитат националните правни традиции. Но а, в същото време говорим за неща, които засягат цяла Европа. А, относно измамите и а, е, отговорността, която поемат държавните служители, когато проверяват документите. В момента системата за апостилите дава възможност за извършване на текуща проверка. Има в Обединеното а, е, а, е, кралство искове срещу а, публичен орган възоснова на Хакската конвенция за това, че документите не са били проверени надлежно. Не смятам, че може да се избегне тази отговорност, като трябва да се поема от публичния орган, независимо каква е системата, само защото някой някъде някога ще а, а, направи грешка от недоглеждане. А, и така преминаваме и към другия въпрос, свързан с това, което вие казахте, госпожо председател, че има липса на доверие между държавите членки. Ем, не аз трябва да коментирам е, тези въпроси и да коментирам връзките, които ни свързват е, някои връзки са по-здрави, други не толкова. Във всяка национална юрисдикция трябва да се запази специфичния подход към правото и то по един легитимен начин. Тази сутрин чухме представяне за кодифицирането. Кодифицирането представлява паневропейска система и ще ще ще се въведе един друг различен подход, свързан с международното частно право. Ще видим как ще се развият нещата в бъдеще и това ще е въпроса, с който се занимават и бъдещите поколения. Ако да речем, че тук говорим за а, формуляр за гражданското състояние. А, имаме и член 5, който дава възможност да се прецени дали нещата да се придвижат напред. Но но нищо все още не е направено, а, което да е изковано в камък. Ако ви, ви разгледате регламента в тези му аспекти, uh, uh, ще видите, че а, а, ние трябва в крайна сметка да се опитаме да улесниме а, живота на гражданите, а не да ги товарим с а, излишни административни процедури. Благодаря ви. Господин председател, сега можем да направим кафе пауза. Да, това е конституционно право, правото на кафе пауза. В 11.20 часа ще се върнем отново, за да продължим. Мисля, че кафето вече ни чака отвън. Благодаря ви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 sen, sen.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 elections and then another debate, which will not take place, basically. I guess. Okay. I assume that we are basically uh, in the hall. И така, мисля, че в залата са тези поне от вас, които са заинтересовани от темата, която обсъждаме. Thank you uh, for uh, paying Благодаря ви за това, че сте тук. Искам да ам, представя тук след нас госпожа Кристиана Вендерхос от Виненски университет. Добър ден, господин председател, уважаеми дами и господа. Много ви благодаря, че ме поканихте тук сред вас, за да Говоря по темата за типовите договори в областта на следственото и семейното право. За какво става право тук? А, става въпрос да се а, намери решение на проблемите, пред които се сблъскват нашите граждани, които се възползват от свободното придвижване. А, всички граждани, които а, сключват брак, а, умират, имат деца и така нататък от всички двойки в Европейския съюз. 13% от тях са с трансграничен елемент и процентът е още по-висок за регистрираните партньорства. Финансовите разходи, свързани а, с, с имуществото между партньори и бивши съпрузи, възлиза 1,1 е, милиарда евро на година. Това са неимоверни разходи, свързани с а, Европейското пространство за правосъдие и вътрешен ред. Виждате на схемата как стоят нещата и тази схема не е толкова сложна, колкото в действителност. Има много проблеми, свързани с а, двойките с трансграничен елемент. Искам да спомена три от тези проблема. Първият проблем е свързан с това, че ам, понякога хората са много изненадани, когато зависят от е, друга юрисдикция. Основното е, или обичайното место пребиваване на двойката се счита е, за приложимото, се счита за мястото, в което ще се прилага съответното законодателството. В Рим 3 се казва, че когато се смени обичайното местопребиваване, се сменя се сменя и приложимото а, право. А, австрийска двойка се премества от Австрия в Германия. бракоразводните разпоредби между Австрия, между Австрия и Германия са много различни и виждате, че се стига а, до редица осложнения за двойките и страда по-слабата страна винаги. Относно наследяванията, представете си, че е, в страната по, по е, происхода разпоредбите са едни, когато партньорът се премества в е, друга юрисдик, юрисдикция, съответният съпруг може вече да няма тези наследствени права, с които е разполагал в предишното си место пребиваване. Друг проблем е свързан с така нареченият форум шопинг, избиране на най-изгодната юрисдикция. Може да се създадат стимули за един от партньорите, или съпрузите да започне бързо бракоразводно а, дело, за да защити своите интереси. Да речеме, ако има предварителен брачен договор, може е, някой от съпрузите да прибегне към бързо бракоразводно производство и а, то в такава юрисдикция, в която предбрачните договори не се зачитат изцяло. Има и друг сериозен проблем. Е, той е свързан, че има различни форуми, различен набор от форуми и а, приложими правни норми. Когато говорим а, за отношение с трансграничен елемент, а, може да има различни форуми или а, два или три вида приложими правни разпоредби. Да речеме двойка с случва брак в Германия, отива след това в Австрия, разделя се, съпругата отива в Нидерландия, където ем, започва бракоразводно производство. Има и пенсионни схеми, ем, говорим за семейна собственост, има и деца и няма а, да навлизам в подробностите, но виждам, че има различни а, форуме и има набор а, от а, приложими правни разпоредби от нидерландското законодателство, австрийското, германското и така нататък. Има редица такива случаи, които трябва да бъдат разрешени, но това е сложно, защото има непоследователност. А, адвокатите са с времето се из, изградили много ам, сложни начини да се справят с такива случаи, но това струва много пари и се губи много време. Мога да кажа, че тези, които ам, а, сключват брак с транснационален елемент или се преместват в друга държава членка, попадат в мрежата на ам, от различни правни а, норми. Професор Хайм спомена нещо тази сутрин, че има някои а, варианти, но те не са реалистични в близко бъдеще. Друг, друг а, начин е да се даде повече автономия на страните в а, тази област. Има съществуващи инструменти и особено когато се изпълняват а, на, на практика нормите за собствеността, има възможност за страните да избират приложимото право и така да избегнат много от негативните аспекти. А, изборът на съд и приложимо право могат да са само от предимство. Освен това, отделни споразумения, които могат да бъдат приведени в действие, също са част от решението на проблема. А, защо, ако има възможност да се избира приложимото право, защо двойките не се възползват от него? Ами защо? Защото те не знаят за тази възможност. Те не са наясно, че има такъв вариант винаги е трудно а, да се обсъждат такива въпроси в а, рамките на една връзка. Необходимо е да има правна консултация, която обаче е на съответната цена. Трябва да има а, право, което да дава право на избор, на приложимо право, право на съдилище и право на семейна медиация. Това е много важно. Трябва когато, да речем, е сключен брак, има регистрирано партньорство, има регистрирано раждане или каквото и да е, тези типови договори ще а, дават възможност на страните да се ориентират към а, един а, приложим режим на дадено законодателство. Има типови договори, които могат да бъдат, разбира се, създадени, но това е а, не е така лесно и ще е необходимо време. Трябва да спомена, че това е проект, който е А, създаден съвместно с председателя на комисията по семейно право и проектът може да се изпълни под егидата на Европейския правен институт. Благодаря ви. You, And... Uh, Благодаря ви, госпожо професор. Сега ще дадем думата на господин Курт Лехнер. Той е бивш член на ам, тази комисия. Ам, госпожа Еве Пътер е магистър по право, правен съветник на Естонската камера на нотариусите. Така, нека да започне този от вас, който иска. Нямаме повече от 20 минути общо за двама ви. Така че, моля ви, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за отправената към мен покана. И мога да кажа, че наистина се радвам, че е, съм отново тук е, като се има предвид, че преди три години съм работил тук като член на Европейския парламент, така че за мен е много интересно да проследя след известно време е, от критична гледна точка нещо, по което самият аз съм работил. Аз нямам много хубави е, слайдове тук като госпожа Вендерхорс и няма да представям регламента, защото той е в сила от 3 години на е, 17 от 17 август се прилага и аз се надявам, че няма да мине много време, докато усетим практическото значение на този регламент. Разбира се, проблемите ще съществуват и след това. Тези проблеми в момента са много големи. Аз искам да допълня госпожа Вендерхолст, като кажа, че е, бинационалните бракове е, чието партньори е, по отношение на наследствените въпроси са засегнати. Защо? Защото не са уредили и не са изяснили в подходящия момент наследствените въпроси в е, своето партньорство. Аз искам да е, се спра на някои точки в тази връзка. Като цяло може да се опише регламента по следния начин. Той представлява комбинация от последното обичайно местопребиваване и свободата на наследодателя за избор на приложимо право и е, Всъщност това е в основата на регламента. Между другото, литературата по този регламент е в огромен обмен. Аз е, виждам, че е, списъците с литература са дълги по цели страници, така че е, наистина е очудващо колко много проблеми идентифицират юристите. Важно е да се посочи, че за обикновения гражданин този регламент трябва да бъде разбираем и лесно приложим защото обикновения гражданин не е нужно да знае специфични проблеми. Той е, трябва да знае само, че е, има право да избира приложимо право, собственото си право и е, че е, това е свързано с местопребиваването му. Важно е също така е, към този регламент да няма много детализирани подзаконови актове, защото модерният законодател наистина би се объркал. Така че беше важно да не се дефинира обичайното местопребиваване, защото е, критиката е насочена към това, че понятието се разводнява. Това понятие трябва да бъде гъвкаво и то не е дефинирано и в други европейски регламенти, също така и в националните системи на държавите членки. Това а, мисля, че е правилно и трябва да остане така. Смятам, че това понятие не може да се прилага единно за всички случаи. В гранични случаи, например, трябва да бъде възможно в рамките, да речем, на регламента за издръжките, когато трябва да се установи обичайното пребиваване на детето, това понятие да се тълкува по друг начин, отколкото в случаите на наследство. Е, така че, е, когато е, се извършват такива проучвания, би следвало да се отчита това. В член 21 алинея 2 се предвижда едно изключение – т.е. прилагане на друго право, различно от правото на последното обичайно пребиваване. В края на преговорите това беше включено като компромис, обаче с това не се обосновава компетентност и това не беше и желанието тогава. Това означава, че компетентният съд на последното постоя... обичайно пребиваване трябва сам да прилага чуждо право, на чужда държава членка и сега вече тук е, е, трябва да си зададем въпроса за готовността на този съд да процедира по този начин. Господин председател, вие правилно посочихте субсидиарността. Именно материалното наследствено право е в основата на правната култура на нашите държави членки и е, наистина мога да посоча в тази връзка, че стълкновителното право действа индиректно в матери... материалното наследствено право и може да се стигне до конвергенция. Важното е обаче е, националните системи на наследственото право да не са засегнати и те могат да съществуват и трябва да съществуват наред с регламента е, Господин Лагат, който ще бъде след обед тук, написа, че този регламент е истинска революция и той има право. Наистина този регламент е напълно нов за всички. Може би и това беше причината за успеха на този регламент, защото всеки се концентрира върху новото и не беше задължително някой да открие собствената си правна система в него. Това е важно за тълкуването на регламента а именно, че а, трябва да се има предвид а, м, връзката между отделните му разпоредби. Тук вече могат да бъдат а, интересни понятията и цялата догматика, но това а, все пак е в ограничени граници. Още Искам да посоча нещо във връзка с данъците. Разбира се, този регламент не може да урежда данъци, обаче опитните специалисти смятат, че този регламент има непряко въздействие върху това, защото се променя имущественото състояние, така че за съжаление, комисията наистина трябваше да създаде комисия по този въпрос, но държавите членки нямат готовност и не желаят рамкова директива. Аз е, тук ще изразя нещо критично. В държавите членки нямаше информационни кампании, а това беше тяхна задача. Комисията изпълнява своите задачи. Многото камери, нотариални камери, е, адвокатски е, дружества и така нататък устройват информативни семинари, обаче според мен колегите от националните парламенти трябва да дадат своя принос държавата да поеме този процес. Искам да посоча, е, че Обединеното кралство, Ирландия и Дания не участват в този регламент. Това е, е жалко, защото в регламента е, не е посочено изрично, че следва да се разглеждат като трети страни. В други регламенти това е посочено и поради този факт се прави извода, че след като това не е уредено в регламента, няма особена причина според мен е, е напълно ясно, че те трябва да бъдат е, разглеждани като трети страни. Също така вместо живеенето и обичайното пребиваване по англосаксонското право е, не са идентични и в САЩ, например, това може да доведе до значителни конфликти. Сега, още нещо. Държавните договори. Държавните договори по стълкновително право с трети държави е, не засягат регламента. Това е записано в Лисабонския договор. Е, 351 член, но това може да доведе до огромни проблеми, най-вече във връзка с европейското удостоверение за наследство. Нямам време сега да посочвам подробности. Държав... Междудържавните договори са автономни и следва да се тълкуват автономно от е, националните съдилища. И е, може би виш надзорен орган е СЕС. Аз мисля, че можем да стигнем до добри резултати, ако тези междудържавни договори се тълкуват много рестриктивно трудно. И е, още по-добре би било да е, бъдат прекратени. Така че аз искам да предложа, ако е, искам да предложа следното, че може би в политическо отношение е правилно засегнатите страни да се занимаят с този въпрос и по отношение на трети страни, да речем Германия, Турция, Италия, Турция или пък Иран или пък бившите съветски републики, всички те да се занимаят с този въпрос и казвам това също така по отношение на колегите от националните парламенти, те да предприемат подобни мерки. И накрая няколко думи за Европейското удостоверение за наследство. Тук се говори за формуляри, те вече са на лице. И а, моите опасения са следните. А, тези формуляри са много подробни. Е, това се очакваше. Комисията започна консултативна процедура и тя трябваше да изпълни е, и да вземе предвид желанията на националните представители. И както става на европейско равнище, господин председател, например в директивата за защита на потребителите, аз имам личен опит по това, е, всеки иска да изложи на преден плат своя собствен случай, когато се сумират резултатите, се получава нещо непрегледно и твърда натоварено. И тук вече ще видим как е, на практика е, ще се прилага всичко това и дали правните проблеми, които трябва да се изяснят от СЕС, е, ще може наистина добре да се прилага европейското удостоверение за наследство. Всъщност е, имаше компромиси по този регламент, но те не бяха изкуствени. Смятам, че при една добра консултативна процедура тези конфликти могат да се решат е, и е, не трябва да се прибяга към рискови конструкции. Е, пояснения ще предложи правната наука. Аз е, Например, бих предложил да се отчете практическия опит от европейското удостоверение за наследство, моето желание е да се е, предвиди прерогатив е, за е, наследодателя при избор на приложимо право. Трябва да бъдат прекратени междудържавните договори и това, което е много важно, е да се уредят нещата с регламента за, за брачно-имуществените режими, защото те са много свързани с наследствените въпроси. Госпожа Плистък. Uh, Благодаря ви за възможността да участвам в днешната проява. Преди да се спра върху регламента за наследството, нека кажа, че една от функциите ми е да замествам нотариуси, т.е. имам практически опит с уреждането на въпроси, свързани с наследяването и установяването на автентичността на завещания. В Естония вече от години процедурата по наследяване може да бъде уредена единствено ако последното място на обичайно местопребиваване на наследодателя е била нашата страна Естония. Така, в тази светлина ще направя и своя анализ Въпросите, свързани с наследяването, могат да бъдат уредени в друга държава членка в зависимост от националността и обичайното местопребиваване на наследодателя. Но производството следва да се проведе само в една държава членка. Това със сигурност ще облегчи положението на наследниците. Вече няма да има нужда от скъпи и дълги производства в различни държави членки. Трябва да се вземе обаче предвид, че съгласно регламента се предвиждат и специфични норми за удостоверяването на автентичността на завещания. Изискванията по регламента трябва да бъдат взети предвид, когато се изготвя съвещание. Основният свързващ фактор в регламента за определянето на подсъдимостта, както и на приложимото право е обичайното местопребиваване на наследодателя. Проистича трудност обаче от факта, че регламента не определя понятието обичайно местопребиваване. Не съдържа и критерии, които биха критериите необходими за постановяването на обичайно местопребиваване. Трябва обаче да се вземе предвид, че въпреки, че няма съдебна практика на СЕС в областта на наследственото право, съдът е постановил решения в други области на правото, според които обичайното местопребиваване е понятие с автономност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 Настоящата съдебна практика показва, че лицата не могат да имат обичайно местопребиваване в различни държави членки. Отделни фактори, като местонахождението на недвижимата собственост, мястото където се плащат данъци и други, не съставляват сами по себе си елемент, възосновата на който може да се определи обичайното местопребиваване на дадено лице. За да се постанови обичайно местопребиваване, трябва да има трайни намерения за установяване, както и установяването действително да е трайно за по-дълъг срок. При оценката на това дали наследодателя е с обичайно местопребиваване в дадена държава, трябва да бъдат взети предвид всички относими практики фактори. Когато се образува производство от страна на наследниците, то първоначалната информация за обичайното местопребиваване на наследодателя се предоставя от наследниците. Не може да се използва единствено мястото, оказано в смъртния акт, например. Практиката на нотариусите в Естония показва, че когато обичайното местопребиваване се определя обичайното местопребиваване на наследодателя, се вземат предвид и допълнителни обстоятелства, например намеренията на страните по производството. В случай с трансгранично измерение, може да има няколко места на обичайно местопребиваване на наследодателя. Но наследниците искат процедурата да се проведе в Естония, тъй като процедурите в другите държави членки са прекалено дълги и прекалено скъпи може би искат да се проведе в Естония, тъй като не искат да плащат данък наследство или може би защото в другите държави членки просто няма кой да уреди процедурата от тяхно име. Европейският Европейското удостоверение за наследство, предвидено в регламента, може да се използва като доказателство за провеждането на процедурата във връзка с наследството, както и като доказателство за това, че са били определени наследниците. От това удостоверение не проистичат права. То може да се квалифицира като документ, издаван на доброволен принцип, като възможност за наследниците да удостоверят, че е проведена съответната процедура и че в рамките на тази процедура е било постановено, че те имат права по отношение на имуществото на наследодателя. Компетентните органи, издаващи удостоверението за наследство, следва да гарантират, че информацията, съдържаща се в него, е вярна, така че този документ да се ползва със съответната сила в други държави членки. Можем производството да отнеме години. Поради това нормите за юрисдикцията и приложимото право трябва винаги да се спазват, дори и когато не е било подадено заявление за издаването на европейско удостоверение за наследство. Същия принцип трябва да се следва във всички процедури, свързани с наследство. Така ще се гарантира предвидимост и надежност, независимо дали основанието е националното законодателство или европейското удостоверение за наследство, както и независимо от това дали процедурата се провежда от съдебен или несъдебен орган. Верността на европейското удостоверение за наследство може да бъде гарантирана единствено ако се спазват нормите за за подсъдността, юрисдикцията и за приложимото законодателство, така както са предвидени в регламента. Регламента налага редица задължения на компетентните органи на държавите членки. Той може да бъде прилаган ефикасно единствено ако компетентните органи на държавите членки проявяват воля за сътрудничество и обмен на информация в рамките на приложното поле на регламента. Например, когато избраният съд образува производство. На практика, за да се гарантира, че компетентният съд съдът, ползващ се с обща компетентност, не е започнал производство, ще трябва да се отправи запитване до компетентните органи на държавата членка на обичайно местопребиваване. На практика в Естония има случаи, при които в Естония е образувано производство, въпреки че същото производство вече е било образувано и е приключило, например, в Финландия въпреки че общият принцип и в двете държави е, че производство там може да бъде започнато единствено ако съответната държава е последното място на обичайно местопребиваване на наследодателя. Би било основателно да очакваме, че преди да се издаде европейско удостоверение за наследство, компетентните органи трябва да направят проучване проучване в друга държава членка, в която е възможно наследодателят да е имал тесни връзки. Възможно е в този случай да се изиска информация от компетентните органи на тази държава членка, но единствено когато се прави проверка във връзка с издаването на европейско удостоверение за наследство. Регламентът не предвижда задължения за оповестяването на информация в случай, че законите на съответната държава членка не го позволяват. С други думи, не може да се проведе надлежно производството. От друга страна, ползващите се с права Онези, които трябва да получат информация за последната воля на наследодателя, трябва физически да присъстват в съответната държава, за да я получат. Освен това, може и да не е вярно удостоверението за наследство, тъй като няма да бъде взета предвид последната воля на наследодателя. Тогава обаче кой ще носи отговорността за това, че не е направил справка с регистрите на другата държава членка? Дали това ще са компетентните органи или наследство? наследниците. Ще трябва да се гарантира подновяването на производството само в една държава членка, изборът на приложимото право ще трябва да се прави съгласно едни и същи правила. Това са разпоредбите на регламент. Така ще бъде намалена бюрокрацията във връзка с установяването на автентичността на документите и с удостоверението за наследство. От друга страна обаче, както показва и анализът, има няколко практически проблема, свързани с компетентните органи, отговарящи за процедурите за наследство. Първо, не е ясно кой има право за сключването на споразумения за избор на приложимо право? Кой отговаря също така за прехвърлянето на компетентност? Кой има право да успорва дали това са кредиторите на наследодателя или наследниците? Това не става ясно в регламента. С други думи, в регламента има някои пропуски, има някои неизяснени въпроси, които трябва да бъдат изчистени при по-нататъчна законодателна дейност или в рамките на съдебната практика на Европейския съюз. Благодаря. Remarks, madam. Uh, I don't have any... Благодаря ви. Нямам до сега а, някакви искания от вас да изразите вашата позиция, но ако имате някакви въпроси или коментари, независимо дали те са отправени към нашите гости или към нашите представители на Европейския парламент, изглежда сте информирани много добре информацията е била изчерпателна и затова нямате въпроси. Е, Господин председател, ако имаме малко време, искам да се спра на една точка, която е важна за работата на вашата комисия. По причини на краткото време не можах да се спра на този аспект. Като цяло един от основните недостатъци на регламента е, че избора на приложимо право се ограничава само до правото на държавата, на която лицето е гражданин. Сега има възможност за заобикаляне е, на тези разпоредби е, не се допуска обаче избор на приложимо право е, на държавата, където е обичайното местопребиваване. И аз е, мисля, че докато държавите членки свикнат с новото положение, трябва да се допусне избор на приложимо право и е, на държавата по обичайното местопребиваване, разбира се, в тесни граници, освен ако се каже, че пребиваването трябва да бъде най-малко 10 години срокът на пребиваване и най-вече при е, бинационални бракове да се предвиди опция а, и за другия съпруг. Това в регламента не беше възможно сега, поради което а, трябва да кажа, че е, бяха много големи страховете, свързани с заобикаляне на някои разпоредби на семейното и наследственото право, но това е важна точка за доразвиването на регламента. И предвид наказано от колегата Петър е правилно при уреждане на компетенциите при избор на приложимо право е много трудно да се установи кръгът на засегнатите лица и да бъде ограничен. За това мисля, че във всички случаи е правилно да има едно допълнение решение да се даде право на наследователя, когато, наследодателя, когато избира приложимо право, сам да може да разпореди и съдебната компетентност. Е, така че мисля, че по този начин ще се реши и този проблем. Благодаря, че ми отделихте време за това допълнение. Благодаря ви. Potter, е, please. Моля, госпожа Потър. Благодаря ви. That, uh, persons have the right... Лицата трябва да имат право да um, изявят своята последна воля и да решат uh, кое е приложимото право, свързано с тяхното наследство. Обаче има все пак някои опасности, когато ем, се прави такъв избор, когато лицето прави своето окончателно завещание и има няколко приложими права, лицето не може да прецени какви биха били последиците върху неговото, неговото наследство, когато се прилагат тези различни приложими права. правото от което проистича от регламента, е, може да е различно от това, което е избрано от наследодателя и по този начин да не се зачете неговата последна воля. Дава се право на лицето да е, избере своята националност преди да настъпи неговата смърт. Но тази националност ще се отнася до бъдещето и е трудно да се прецени как ам, ще ам, бъде изтълкувана, как ще бъде изтълкувано неговото завещен, завещание от тази друга ам, държава, към която той се е припознал. Благодаря ви, господин Клански. Thank you. Благодаря ви. Обединеното кралство а, не участва в този регламент за наследяванията, но сетих се нещо и то е свързано с казаното на, от господин Лехнер и връзката с националността. Ако Обединеното кралство се присъединя към тези разпоредби за националността, ам, могат да проистекат проблеми, защото а, говорим за една ам, страна с много юрисдикции. Съгласно сегашните разпоредби, наследяванията се ам, а, уреждат съгласно местоживеенето на наследу... наследодателя. Има обаче и място на правно пребиваване, там където е ам, юриспруденцията. А, но гражданите не мислят а, точно така в тази посока. Да, има а, много а, богата съдебна практика по а, тези въпроси. Моля госпожа Вендехорст. Благодаря на госпожа Пьотър, че повдигна този допълнителен въпрос. Има много големи проблеми, които могат да проистекат. Да речем, да когато се прилагат различни правни разпоредби. И ето да речем, този типов договор може да предвиди две, две приложими права и по този начин се прави опит да се избегнат тези несъответствия, така както вие казахте. Благодаря ви по време на тази Значи, след тази сутрешна сесия ще продължим в 14.30 часа. Моля ви да сте точни. Трябва малко да сбием следобедната си програма, защото имаме ам, ограничено време. Нека да се опитаме да започнем наистина на време. Нека да ви кажа, че експертите, които искат да напуснат сградата по време на обедната почивка, ще могат да го направят, но след това трябва да се срещнат с а, наш сътрудник на входа между 2 и 2 и половина, за да могат отново да получат позволение да влязат. В противен случай няма да бъдат пуснати в сградата поради засилените мерки за сигурност. Благодаря ви и така в 2.30 ще се видим отново.